Дами и господа, уважаеми колеги, моля заемете местата си. Nous avons droit à une euh, très grande salle. Днес имаме голяма зала. Нещо, което отговаря на престижа и значението на комисията по бюджета но за момента това не, тя не отговаря на присъстващите. Поне за сега. Така че, моля всички да заемат местата си възможно най-бързо. И е, напомням на зрителите, че са добре дошли и че трябва обаче да пазят тишина. Nous avons euh, deux demi-journées. Ще имаме два сеанса, днес след обед и утре сутринта. Получили сте дневният ред. Преди да започнем по дневният ред, искам да поздравя колегата Яшек Влосович с неговия рожден ден. Негов рожден ден беше вчера, той го празнува и за това искам да го поздравя от името на цялата ни комисия. Тук е и генералният директор по бюджета. Той няма да може да присъства утре сутринта. За това ще се възползваме от неговото присъствие тук днес. Видяли сте проекта за дневен ред. Няколко малки промени, които трябва да уточним. Със сигурност сте получили едно досие и един, едно допълнително досие с една нота относно помощта отпусната на Хаити след а, трагичното земетресение. Тази точка ще я получим, ще я разгледаме утре сутринта под точка 19 в дневния ред. И ще има представители на комисията, господин Манзер Визи. Той е генерален директор по развитието и господин Цангел, който е генерален директор относно разходите. И също така поканих колегите от Комисията по външни е, дела и развитие да присъстват и да участват и поне да изпратят е, представители на комисията си за обяната на възгледи. Европейския съюз трябва да направи всичко възможно, за да облегчи страданията на населението в Хаити, население, което е жестоко засегнато от трагедията. Има вече взети спешни мерки от Европейската комисия и други, които ще бъдат взети в близко време но а, за относно финансирането трябва одобрението на Европейския парламент, така че ще пристъпим към спешна процедура и ще го направим утре под точка 19 в дневният ред. За днес след обед също малка промяна по моба на докладчиците. Точка 7 за а, Косвено измерените услуги при брутния национален доход на Жан-Люк Деян. Той е докладчик. Тази, този доклад ще бъде разгледан след точка 8 и 10, както и точка 9 относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Точка 11 за Шенгенската информационна система 1+, второ поколение, и системата второ поколение ще бъде а, отложена за друго заседание по настояване на докладчика Алваро, който има нужда от допълнително време. Утре сутринта, така както го повелява нашата традиция, ще започнем а, сутринта с гласувания. Няма много. Предвидени са три, но е възможно да има само две. Ще видим на заседанието на координаторите в присъствието на докладчика за бюджета от Европейския парламент Владимир Манка дали можем да пристъпим към гласуване на неговия доклад. Като се има предвид какви са новите елементи, които ни бяха дадени съвсем скоро и при които имаме нужда от допълнителни уточнения преди да сме сигурни, че можем да ги гласуваме. Ще видим заседанието на координаторите. Ако го Владимир Манка е тук, надявам се, че той ще внесе допълнително разяснение. И утре ще гласуваме по точки 13 и 14 годишен доклад относно ОВППС на Надежда Нейнски. За съжаление, тя не може да бъде тук сред нас защото има здравословен проблем. Но, доколкото знам, колегата Гуалтери е, ще я замести. И по точка 14 Моника Майер също е болна от грип. Може би нов грип, който е непознат до сега, но не е проблематичен. И се надяваме тя възможно най-скоро да ни заслепи с обичайното си красноречие. И по точка 19 казахме, че ще, гласувам, ще говорим за Хаити. Няма банкови преводи. В началото на годината няма такива. Но има евентуално спешни кредити, ако имате нужда такива. Няма други забележки. Считаме, че точка една. Едно вече е обявено и приета. Съобщенията на председателя. Имате списък с езикови режим. Днес имаме право на румънски, обаче утре няма да имаме, не знам защо, така че хайде да се възползваме всички да слушаме на румънски. Ще... Нашето заседание ще се излъчва директно по интернет и ще има онлайн версия на бюджета на сайта Eurolex. Знаете адреса на сайта. Точка 3. Одобрение на протокола на заседанието от 16 ноември 2009 Нямам забележки. Ако вие нямате, го считам за прият. По точка 4. Одобрение на протокола на заседанието от 1 и 2 декември 2009 също. И в такъв случай можем да пристъпим към точка 5. Годишен доклад за 2008 относно прилагането на а, външната политика и политиката за сигурност. Ще имаме становище. И сега давам думата на господин Гуальчери. Grazie Presidente. Come lei ha ricordato... Благодаря, господин председател. Вие припомнихте, че ще подкрепя колегата Неински е, по този доклад. Ние работихме заедно с нея. Тази година становището ще бъде подписано от госпожа Неински и сега ще се спра на нейния проект. Е, първо, е, по отношение на цифрите от бюджета за 2008 година. Това е една рекордна година за бюджета на ОВППС. 289 милиона евро. Това е значително нарастване с, в сравнение с предната година и е, това беше направено по различни причини, е, защото е, трябваше да бъдат финансирани различни големи мисии, като Косово и други. И в доклада на Албертиния и в нашия се съдържа становище по това. 4% от средствата се използват за това, за цялата функция 4 и ние ще внесем изменения, за да можем да формулираме този първи абзац, тази, този първи параграф наново, а именно, че не само тази малка част в бюджета да се подчертая предвид значението на това измерение на Европейския съюз за по-нататъчното развитие, а преди всичко, за да изградим загрижеността си, че е, с толкова малко средства е, са предоставени за тази цел. След това още един аспект е, от становището на госпожа Ненски се отнася до интеринституционалното сътрудничество и е, тя се спира на е, особеностите на процедурата за ОБППС е, и всичко това е уредено в междуинституционалното споразумение тук е, има доста загриженост, защото виждам а, е, противоречие между а, е, намирането на решения на национално равнище и ОВППС и а, също така финансирането от средства на общността. Това означава, че парламентът е, участва в бюджетната процедура. Сега по-нататък е, по другите аспекти. Процедура на консултация, редовно изслушване. Това е също е, включено в междуинституционалното споразумение от 2006 между Европейския парламент и е, КАПХОР, политическа е, комисия. И е, ние смятаме да разширим тези консултации, за да можем да постигнем по-добър баланс що се отнася до вече приключените мисии. Освен това, трябва да се даде възможност за анализ по отношение на съотношението разходи-полза между ОБППС и европейската политика на отбрана и сигурност и мисиите свързани с нея. Сега стигам до една част от становището, където става дума за инициативи, свързани с оптимално структуриране на разходите в ОВППС, най-вече предвид това, че тук липсват общи процедури и общи подходи за обучение в държавите членки, трудности при намиране на съответния персонал във връзка с мисиите и това означава, че много хора са всъщност на договор, а не са а, изпратени след това а, на разположение. И за това ние изискваме да има инициативи, които да се погрижат за това държавите членки да могат да изпращат персонал. И също така трябва да бъдат разширени е, общите капацитети в ОВППС, що се отнася до е, положението или пък транспортните средства. Например, в Косово е, вече се прави нещо в тази насока. След това Става дума за контрола за, върху изпращането на специални представители на Европейския съюз. Това е историческо искане на Европейския парламент. И накрая още веднъж се изразява загриженост за липсата на прозрачност и информация във връзка с финансирането на военните операции. не се предвижда в договора от бюджета на Европейския съюз да се финансират е, подобни е, мероприятия, обаче в е, член от Лисабонския договор е уредена активната роля на Европейския парламент за всички проекти свързани с ОВППС и общата политика за сигурност и отбрана и е необходимо това да се доразвие и да се разширят контролните правомощия на парламента също и върху военните мисии. Освен това, има и едно изменение от технически характер, на което искам да се спра. То е свързано с секретарията. В предложения текст е малко неясно по отношение на на съответния текст от Лисабонския договор, 193, мисля. Този член се състои от две части. Първо, процедурата на консултация се урежда там и също така финансирането на граждански операции, обаче когато става дума за постъпащите средства за военни операции, които са в компетенции на държавите членки, не се предвижда консултация на парламента, но ние си мислехме, че и в тази сфера е необходимо по-силно участие на парламента. Но всъщност не става дума за изменение в смисъл на техническа нова формулировка. Това бяха основните точки в становището и сега чакаме с нетърпение коментарите на колегите. Благодаря, скъпи колега, за това ясно представене на основните аспекти на това становище и измененията, които искате да внесете. Е, колеги, искате ли да вземете думата по становището? Няма желащи. Припомням ви, че това е само становище за 2008 година, така че сме малко така закъсняли спрямо злободневните събития в областта на външната политика, но това становище има определено политическо значение, тъй като то ще има продължение в пленарно, за пленарната зала и ние се готвим да преговаряме и да обсъдиме с съвета и комисията създаването на общата служба за външна политика, както и ролята и мястото на върховния представител. Така че това становище и гласуването по доклада на Комисията по външните работи ще бъде възможност за Европейския парламент и на основа на а, преглед и равносметка на миналото да се опитаме да формулираме нещата в правилна посока тук нататък. Благодаря на нашия докладчик. Срока за внасяне на изменение днес 19 часа. Утре ще гласуваме този проекто доклад становище. След това ще го предоставиме на Комисията по външните работи, която ще приеме своят доклад на 23 февруари, който ще бъде обсъден в пленарна зала през марта в Страсбург. А сега минаваме към точка 6 от дневния ред. Бюджета за 2011 година. Извинете, извинете. Става дума първо за основния бюджет, след това останалите институции и ставам дума на Сидония Елзбиета Хедриевска, която е основен докладчик. Благодаря ви, господин председател. Ще говоря на английски, защото просто ми е малко трудно да говоря полски на бюджетни и финансови теми. Така че позволете ми да говоря английски. Това е първото ми изказване в рамките на този комитет по моя така наречен бюджет за 2011 година. Това са мои предложения, мои виждания. Така и много ще се радвам да чуя вашето мнение по повод моите предварителни бележки на тази тема. Бих искала да спомена два проблема. Първо, предварителния документ, е, по който работих заедно с Лашло Сурян, който е всъщност един работен документ, е, който ви е, е, ви е раздаден. Благодаря на сек, секретарята за а, своевременната реакция. Това не е окончателен документ но в него са включени основни проблеми, свързани с годишните процедури по силата на Лисабонския договор. Процедурата ще бъде много интересна, тъй като ние ще сме е, пионери. Ще, го, ще работиме по годишния бюджет е, съгласно разпоредбите, залегнали в Лисибонския договор Искам да спомена някои от основните аспекти, които проистичат от Лисабонския договор и които са залегнали в съвместната декларация. Някои от тях е, бяха разработени от госпожа Гикант предишния мандат. Значи, първо, тълкуване на Лисабонския договор, работата на нашите предшественици и Тук е включен и така наречения прагматичен график, който ще послужи за основа на нашата работа, както и някои процедурни аспекти на нашата работа. Не става дума за политически документ, подчертавам. Това не е политическо изявление, това просто е един технически документ, който ще ни помогне да организираме работата си. Още нещо по точка 6 и бих искала да имам вашето мнение по този въпрос. Тъй като аз имам известни така виждания за бюджета 2011, но наистина очаквам вашето мнение и вашата подкрепа и вашите становища. За 2011 година струва ми се, че трябва да се включат аспекти или точки, свързани с младежите. Става дума за мобилност от образование към трудовия пазар в предвид економическата криза, но също така и мобилност в рамките на самото образование. Става дума за мобилността на студенти, ученици, стъжанти, научни работници, чияци, всички. Какво можем да направиме, за да подобрим и усъвършенстваме бюджета 2011 и да отразиме този аспект от нашата политика? Струва ми се също така, че Политиката за младеща трябва да бъде в центъра на нашето внимание, но трябва да бъде и отправна точка за други политики, като политиката на научните изследвания, новаторството и социалното включване. Това са набързо така подхвърлени моите виждания, моите идеи. Бих искала да наблегна и на предизвикателствата, пред които сме изправени. Все още нямаме комисия, е, все още нямаме годишна стратегическа политика и за разлика от други години, Европейския парламент няма да отговори на предложение на, на комисията, а сам ще инициира предложение. Така че нека да направя е, някакво предложение. Нека това бъдат е, насоки за бюджета. И на следващото заседание, следващия месец, ще се опитам да ви представя едни проекто насоки по бюджета, за да можем да ги внесем в пленарна зада през март. В заключение искам да кажа, че е, би било добре да оформиме процедурите, да ги определиме и и се надявам, че по въпроса за младеща, социалното включване, мобилността, образование, новаторство, научни изследвания ще ни ще ми помогнете да изработа насоки, които да отразяват тези аспекти на политиката. Благодаря, Сидония. Има ли някой, който и да иска да вземе думата по тази тема? Господин Шуля. Благодаря, господин председател. Имам първа забележка – Радостна новина е да можем да започнем работата по този въпрос още веднага с началото на новата година, през януари. Ще има само едно четене, но като че ли така ни се дава малко повече време, отколкото по принцип. От друга страна, този проект документ ни показва, че процедурата ще приключи малко по-рано спрямо в предходните години – и съответно виждам, че нямаме прекалено много време, така че като цяло считам графика много добър. Доволен съм също да установя, че като че ли сме в състояние през месец март да изкажем позиция по съдържанието на този бюджет. И Комисията ще трябва да изготви първата версия, но а, тя ще трябва да вземе предвид идеите на нашия парламент. Господин Питера изтъкна на времето проблемите на младеща. Мисля, че е също много важно да вземем предвид неговите идеи. Не бива също така да се забравя научно-развойната дейност, а също и нашите традиционни задължения в бюджетната област. Тук имам, предвид политиката по сближаването. Определено ще трябва да се сътрудничим с различните други комисии, за да можем да постигнем по-добра добра съгласуваност на нашата програма. Най-вече, що се отнася до програмата за 2020 година. Но там трябва да имаме конкретно съдържание, а не просто красиви приказки. Такъв е случая и с Лисабонската програма. Имахме много добри идеи, обаче те си останаха само на хартия. И след като изминаха толкова години, виждаме, че проблема, свързан с безработицата, си е все така присъстващ. Така че този път нека да имаме конкретни идеи и бюджетната комисия трябва да се превърне в движещата сила на това начинание. И естествено трябва да предвидим финансиране, средства, фондове, за прилагане на програмите. Можем да изразяваме желания, можем да подканим държавите членки да бъдат по-креативни. Но това не е достатъчно, защото всичко, което сме решили преди това относно приложението, не е достатъчно. И за това се надявам тази втора програма да бъде добрата. За това и се надявам също така да можем да включим в нашата дейност цялата бюджетна комисия НП определено очаква тази 4 годишна програма и се надява да може да приложи всички проекти. Благодаря, господин Бокрос. Благодаря. Сидония Ержбета беше много мъдра да не набележи безкрайно много приоритети, а само няколко. Мисля, че именно това е висшето изкуство на бюджета, а именно да се набележат най-важните приоритети, нещо, което и изисква също така и оставането на страна на някои други. Разбира се, не, че тези, които ще изоставим, не са приоритети, но просто трябва да изберем. И когато говорим за бъдещ, бъдещи преговори, ще трябва да подчертаем защо сме избрали точно тези приоритети. Това, което ще се случи, е едва ли не бюджет базиран на нула разходи, откъдето нататъка вече се добавя един по един ред разходи в зависимост от приоритетите. Това е също така много добра възможност в а, рамките на Лисабонския договор, защото сега имаме повече влияние и повече отговорности. И аз лично наистина вярвам, че можем да въведем или да повлияем на новия тип мислене в комисията забавенето в избора на комисията също е в наша полза. Така че приветствам вашето предложение и предлагам и ви предлагам сътрудничество на европейските консерватисти. Благодаря. Благодаря, уважаеми колега. Господин Абат. Oui, euh, cher collègue, bonjour. Euh, je voulais Благодаря, скъпи колега. Първо искам да благодаря и да поздравя на Сидония. Да благодаря на Сидония и да я поздравя за това, че е докладчик. Този бюджет ще бъде изработен в рамките на новите и в светлината на новите разпоредби, залегнали в Лисабонския договор. Той трябва да съчетае от една страна традиционните европейски политики, като селското стопанство, земеделието и същевременно да намери средства за новите политики, е, промишлеността и по-скоро и космическата промишленост. Бих искал и аз да наблегна на нещо, което каза Сидония. Става дума за политиката за младеща. Радвам се, че през 2011 година младите ще бъдат наш приоритет. Можете да разчитате на мене. Аз съм от създателите на между много, много, много, многостранна платформа за, за младите и сме готови да направим съвсем конкретни предложения за увеличаване и на мобилността на младите, за по-добра интеграция, по-добре интегриране на младите в Европейския съюз, така че аз подкрепям тези нови виждания за бюджет 2011 година, господин Порташ. Да, аз много внимателно изслушах първоначалните идеи на колегите, обаче имам някои съмнения, които искам да изразя. Те са насочени не само към колегите, но и към комисията. Ние започваме с обсъждането на бюджета за 2011 година, обаче изобщо не знаем още какви са същинските цели при е, средносрочната преработка на финансовите перспективи. Финансовата прогноза ще включва и бюджета за 2011 година и ще влияе върху него. Също така съм загрижен от припокриването на различните срокове. До април-май ние не можем да очакваме политическия документ на Испанското председателство и всъщност не можем да очертаем хоризонта до 2020 предвид целите на Европейския съюз. Това означава, че е принудително бюджет 2011 просто ще е, представлява една последователност. Той ще следва до сегашния бюджет, който ще бъде продължен. И е, това не бива да е така, защото ако изберем други подходи, е, тогава няма да има никакви резултати. Е, получава се обаче противоречие между това, което трябва да бъдат нашите бъдещи цели и фактите, които създаваме тук. И втората ми забележка проистича от първата – аз съм убеден, че този бюджет просто дописва до сегашния бюджет и е продължение на сегашната бюджетна политика, не внася съществени изменения. Това беше казано от колегата Бокхос. Със сигурност през следващите два месеца ние ще трябва да свършим много работа предвид е, оценката на не необходимите разходи или излишните разходи, защото това е единственото реално поле на действие, което ние ще имаме, за да можем повече или по-малко да си поставяме благородни цели. И за това аз ще кажа, че при работата по бюджет 2011 ще трябва да се концентрираме върху тези разходи, при които са възможни економии и освен това ще трябва да предприемем преструктуриране на средствата. Трето, във връзка с политиката за младеща. В Италия младите хора са хората до 39-та година, пък сега какво трябва да имаме по-точно предвид, когато говорим за млади хора? Мисля, че трябва да е, обърне внимание на казаното от колегите, обаче е, първо трябва да изясним понятията. Какво разбирате под е, младежи и е, сега вече съвсем конкретно как да осребрим всичко това, след като е, уточним понятията. Благодаря. mon cher collègue. колег. благодаря, скъпи колега, господин Годманес. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да кажа нещо по политиката на сближаване. Господин Сурян вече обясни някои неща, но днес Говорихме за плановете 2010 година, финансирането за 2009 година по е, политиката по, за кохезия. Но мога да ви кажа, че не, не, не получихме ясни отговори по този въпрос. Генерална дирекция Реги казва, че плановете са много добри, проектите ще се изпълнат в рамките на 99%. От но обаче ни казват колко пари са били прехвърлени за 2010 година в рамките на 2000-2006 година. Някои споменават суми от, от порядъка на 2 милиарда. Така че, може би не става дума само за, за, за политическа политически аспект или за политически акцент, а с чисто счетоводна. Плащанията по всички фондове. Две. Втори въпрос. През 2011 година не смятам, че ще, че ще има кой знае каква промяна. Тоест, правителствата няма да разполагат с достатъчно пари за инвестиции, тъй като трябва да правят економии и ще са необходими повече е, европейски пари, включително от структурните фондове. Така че последното предложение, което трябва да обсъдим е предложението на съвета, което а, е, нася промени за финансирането по, по регионалното финансиране, страните, е, чието БВП, БВП е спаднал с повече от 10%, ще могат да получат авансови плащания а, по, от кохезионните средства, но не се знае как точно ще стане това. Така че предполагам, че основните дебати ще се проведат в Комисията по е, регионално развитие, Реги. И, и това е нещо, което трябва да имаме предвид. И още един проблем. Нека да не изпускаме внимание фонда за глобализация. Нови предложения се правят, но на, на, на, на, на практика няма истински пари, няма бюджетни линии. Така че можем само да се, да, да, се, да се надяваме, че от друго място ще останат пари, че тези пари ще могат да се прехвърлят. Не става дума само за фонда за глобализация, става дума и за други фондове. Струва ми се, че просто сме свидетели на едно противоречие ние искаме допълнителни средства, но можем само да се надяваме, че някъде няма да има освоени или изхарчени пари и че тези пари ще могат по някакъв начин да бъдат прехвърлени. Е, в противен случай сме изправени пред неразрешим проблем. Благодаря ви. Благодаря, скъпи колега. Госпожа Кавалов. Gostaria de apoiar a proposta da Sidónia. Благодаря, господин председател. Искам да подкрепя предложението на Сидония, че трябва да поставим акцентите върху образованието, е, и следователската дейност и младеща. Това са приоритети за нашето бъдеще и за нашата конкурентоспособност. Необходими са ни нови източници на растеж изхождайки от иновациите, че да използваме по-ефективно наличните ресурси, както енергийни източници, така и подземни богатства. Много е важно те да бъдат използвани по ефективен начин в Европа и Естествено, това е свързано тясно с енергийната сигурност, с безопасността на храните и с устойчивото развитие. Аз мисля, че това също ще бъде важен принос към този бюджет и е свързано с научните изследвания и с образованието. Благодаря, господин председател. Исках да направя също няколко коментара по полученият документ за бюджетната процедура след влизането в сила на Лисабонския договор. Тук всъщност сега получих документа. Можах само да го прегледам по диагонал. А, знам, че ще има нова процедура след приемането на Лисабонския договор и през септември твърде много работихме, не можахме да се възползваме от възможността да разгледаме тези промени. Проекто бюджетът ще дойде през май. И това означава, че все пак ще имаме поне малко време да напреднем в работата ни, не само в рамките на бюджетната комисия, но и в сътрудничеството ни с другите комисии. Ще помоля господин Сурян, като докладчик по тази точка, би ли могъл да ни изготви един приблизителен график как, на нашата работа? за да ни остане повече време и за работа с другите комисии. Искаме да проведем един сериозен политически дебат. Целта е да напреднем в нашата работа и да можем да действаме по-спокойно. Нямах възможността да разгледам предложението, нито пък да съпоставя с това, което евентуално са решили да правят социалистите. Но определено мисля, че бихме могли да използваме промените в Лисабонския договор, за да разпределим по-добре нашата дейност, за да не стане така, че пак да работим набързо, набързо през септември. Благодаря. Благодаря колегата Камал. Ни изпрати интересен, интересно предложение относно процедурата и графика. Предполагам, че Лашло и Сидония също ще го разгледат и евентуално ще излязат със съвместно предложение. Искам да се извиня пред членовете на комисията за това, че проекто документа на Сидония всъщност пристигна днес. И едва сега успяхте да го видите. Имате едно приложение, един анекс – с а, проектографик до, е, до ноември тази година. И съответно имате и една таблица, която прилича на а, един комикс, само дето липсват а, лицата на персонажите. И там се обяснява какви ще са процедурите. Казано е, че ще има само едно четене, т.е. всяка институция трябва да бъде наистина сериозна и няма да прилага различни тактики, така че ще трябва да си направим предварително нашите, нашия политически избор и да го защитаваме ясно. Вече казах, че ще използваме в най-добрите условия времето, с което разполагаме в парламента, за да можем по-добре да подготвим нашата политика, да я подготвим по-добре в сътрудничество с другите парламентарни комисии. Има още един, който иска да се изкаже, Доран Ферм. Uh... Благодаря. Първият ми коментар е поздравление за Сидония. Бях общият докладчик по бюджета преди 8 години. Това е много интересен опит, смея да твърдя. Надявам се е, тя да се чувства точно толкова добре, колкото и аз. А, аз също нямах време да разгледам подробно документа, но мисля, че всъщност най-вече председателя на комисията може да ни каже повече, отколкото докладчика. Имахме един, една дискусия относно междуинституционалното споразумение по финансовите регулации. Имахме специализирани доклади от различните комисии и това, от което наистина се нуждаем, е всъщност планинг за дейностите на всички комисии, ми се струва. Защото според мен това ще бъде една от най-тежките години, пред която сме били въобще изправени в бюджетната комисия. Имаме не само да разгледаме бюджета с 2011, но и страшно много други неща. Така че по-скоро секретарията, нашия секретарият трябва да ни даде такъв график и то не само за бюджета, а за всички други дейности. Що се отнася до насоките? Съгласен съм с това, което казвате тук, че трябва да изградим приоритети. Но нека да не забравяме, че се опитваме да изготвим един концентриран документ, а не един раздут с 90 параграфа. И ако трябва наистина да оспорваме една теза с съвета и да се аргументираме ясно, трябва да имаме ясен концентриран документ и да проведем предварителни задълбочени дискусии относно, относно нашите приоритети. Трябва да се концентрираме само върху няколко точки. И още нещо. Анализа на проблемите, които, с които се сблъскахме тази година или миналата година, за, примерно, за бюджет 2010 година, защото ще се сблъскаме с тях и през следващата година. Има поне два от тях споменати в дневния ред. А именно категориите 1А. А имаме страшно много приоритети по социалното включване, по политиките и... Но нека да се спрем на някои и съответно да проведем ранна стратегическа дискусия относно това как да провеждаме да и да водим нашите тактики. Или пък дискусията по категория 5. Нещо, което също е в дневния ред. И е свързано не само с цифри, но и с междуинституционални отношения така нареченото джентълменско споразумение с ограничението 30% за Европейския парламент в категория 5. Днес ситуацията е напълно нова. Трябва да да разискваме в новите й елементи. И да видим как се навързват нещата в междуинституционалните споразумения, например с съвета. Тук не е само категорията 5 но и за връзките с службата по външни отношения, за преходните правила, как да се работи по бюджет 2011 и различните трансфери, а също и много други, които са свързани с отношенията между отделните институции. Това са само някои от нещата, с които трябва да се справим възможно най-бързо, според мен имаме нужда от стратегическо разбиране за функционирането на бюджета следващата година. Благодаря. Мерси. Благодаря, уважаеми колега. Ще се възползвам от е, случая, за да поздравя Катрин Гика, която ми беше предшественик и която е тук в тази зала. Не знам дали е съвпадение или просто показва до каква степен ние сме верни на нашето политическо наследство. Но тя е седнала в групата на експертите на и... ЕФД. да, колегата, който говори, сложи важни акценти. Говорихме а, за това, че трябва да имаме една пълна политика, не само за бюджетната процедура, но и по всички важни текстове, които ни чакат. Работим по тази идея. Много е трудно да бъдем детайлни и точни, ако нямаме Европейска комисия, която да се занимава с а, него. Знаем вече почти със сигурност кой ще е комисаря по бюджета, но все още нямаме цялата комисия и ясно е, че ние ще направим всичко възможно да разполагаме възможно най-бързо с уточненията и детайлите, за да си вършим работата. Гора също е прав Нашият парламент заедно с новите отговорности, които ни се дават с Лисабонския договор, има още повече нуждата да разполага с мнозинство в това отношение. Спомнете си, че така успяхме да приемем бюджет 2010 с мнозинство от 4 пети, т.е. много повече от 2 трети. Това е политическа цел, която си бяхме набелязали, за да отбележим, така да се каже, нашата сила. И а, мисля, че трябва да продължим да работим в същия дух, така както го каза и Сидония. И за това поискахме още от днес да обменим мнения по приоритетите, по страховете на всеки един от нас. Тези мнения, разбира се, са съвсем повърхностни, все още незадълбочени, но разбира се, че ще приемем още от началото на тази година навика да работим заедно и се надявам да постигнем още повече през годината. Може би Хаймер в ролята си на постоянен докладчик по финансовите перспективи би могъл евентуално да ни направи така кратко описание на маржовете, които ни остават в отделните категории. Защото след преговорите по бюджет 2010 година, тези маржове са едва ли не в евроцентове, а не в милиони евро. Имаме 0 или пък 0,01, макар че, виждате, разликата е минимална. Господ... Раймер. Не, извинете, казва оратор. Раймер първо ще ни говори и после ще продължим. Okay, Благодаря ви, господин председател. Бих искала по повод казаното от Гърън да кажа, че следващите месеци ще бъдат много натоварени. Сега не знам дали това ще бъде най-трудното изработване на бюджет, който сме правили до сега, но много ще зависи от нашата смелост, от нашата борбеност. Каква какъв, е, какъв вид ще има този бюджет. Разбира се, ние вече сме внесли много доклади, много резолюции. Е, ние сме изразили нашата гледна точка. Разполагаме и с доклада на госпожа Гика. Е, но Приехме и резолюцията Суриан от декември. Тази резолюция се радваше на много широка подкрепа. Но Разбира се, всичко ще зависи от начина по който ще реагира комисията. За 2011 година и многогодишното споразумение, което трябва да подпишеме, то ще се отрази на някои бюджетни линии, на немалко от тях и трябва наистина да определиме какъв е маржа. Бе маржа е практически незначителен – така че ще, ще се опитаме да, да прехвърлиме някои средства от тук, от там. Има може би ще има марш по някои проекти, предложени от самата комисия, но при всички случаи мога да ви кажа, че марш далеч не е този, с който разполагам през последните две години край вече. Да аз проявявам готовност да представя документ, работен документ за следващото заседание. Сега, как трябва да се извърши напасване към междуинституционалното споразумение според член 3 на договора за Европейската общност? Това трябва да стане е, единодушно от всички институции. И аз искам да е, подготвя колегите, че аз като докладчик, ако е, това е незадоволително като резултат, бих е, предложил първо да кажем не. И освен това, ние ще разговаряме как да разпределим тези изменения ако кажем една част от договора за Европейската общност ще влезе в закона, след като получи съгласието на парламента, това е просто техническа адаптация ли е? Или това не проистича от адаптацията на политическите приоритети след е, Лисабонския договор и необходимостта за създаване на известна финансова основа, която след това трябва да е, се спазва. Е, като се започне от е, службата за външни отношения е, и определени приоритети, свързани с космическите изследвания и така нататък. И тук аз с интерес очаквам да науча, когато комисията представи февруари и март предложения, дали има такива калкулации, какво трябва да очакваме в настоящата финансова рамка или всичко ще бъде отместено в посока 2020 година. На този въпрос трябва да се даде отговор. Трябва да се се даде отговори на въпроса какво ние искаме като парламент изхождайки от актуалния договор за Европейската общност, да бъде включено в финансовия регламент в рамките на процедура по съвместно вземане на решения или какво искаме основателно да запазим от договора за Европейската общност. Има някои неща, които ще станат излишни, задължително или не. Има глави, които по мое мнение ще трябва изцяло наново да се въведат. Аз си спомням много добре как използвахме и въобще как преговаряхме правото на информиране на парламента по външната политика и политиката на сигурност. Тази консултация, процедура по консултация е, относително добре вече е, функционира, по мое мнение, обаче от някои неща се отказахме, например, договаряне на резерви в е, този период, и някои други неща. Формиране на резерви имам предвид, обаче се променят и партньорите в външната политика и политиката на сигурност, предвид Лисабонския договор. И от тук вече проистича, че цялата тази тази глава, кое трябва да бъде предоговорена изцяло наново, а не да бъде просто технически адаптирана. И от тук е, следва, че трябва да направим е, този паралел с разработката на становище за създаване на службата за действия в областта на външната политика, за да можем да говорим е, на един език и да използваме възможностите, които предлагат от бюджетните инструменти адаптиране на договора за Европейската общност, за да можем и с финансовия регламент и по този начин, който описах, да оказваме влияние. И Естествено, много неща зависят от факта какво ще бъде представено от комисията, дали тя ще бъде в състояние предвид бъдещото финансово развитие да извършва оценки, да даде първоначална ориентация или ние самите трябва да направим това? Аз е, казвам това съвсем е, открито, защото много често е имало е, ситуации, в които нашия партньор в преговорите не е искал да посочи цифрови данни и тогава ние го правихме. И аз мисля, че трябва да съсредоточим върху тези неща и на 17 или а, на друга дата, когато комисията представи своите предложения. А, да, а, това ще бъде а, трудно за новата комисия, защото подготвителната работа а, всъщност е в компетенциите на вече отиващата си комисия. И сега ще бъде интересно да видим а, как една нова комисия, ако нещата се обработват повече технически, а не толкова политически, как ние с новата комисия комисия, с новите комисари, въобще с тези, които носят отговорността за това, ще можем да проведем политически необходимите преговори, за да можем, казвам съвсем съзнателно, възможно най-своевременно да получим това цялостно споразумение. Обаче тук сроковете не са решаващи, а резултата. Още повече, че комисията още дори и през есента може да а, представя още предложения и да се водат преговори за а, координиране във връзка с 2011 година. Аз ще се опитам, господин а, председател, на следващото заседание на комисията да представя някои виждания, за да можем да проведем един по-интензивен дебат по тази тема. Благодаря ти, Раймер, за тези много уместни забележки. Господин Колино, пръщ, пръщ, пръщете, просто и бех забравил, господин председател. Съгласен съм с вас. Ние имаме цели, които трябва да постигнем. Исках да поздравя първо Сидония която отлично представи приоритетите за 2011 година. Проблема е с младите и студентите, научните работници, социалното включване, да. Първият бюджет по силата на Лисабонския договор трябва да е, има и социално измерение. Колегата Портас Спомена, че в Италия се, се смятаме млади до 39 години. Вярно, така е. Момент. В момента в Италия се води един ужесточен спор, дебат, ако щете, за развитието на обществото, младите, до кога младите живеят все още в с родителите си, т.е. едни нови аспекти на обществото. И е, бюджет 2011 трябва да наистина да отразява развитието на обществото от тази му гледна точка. А бих искал да спомена и нещо друго, което според мен е от основно значение и пак спрямо младите или младеща по цяло. Става дума за сигурността по пътищата, безопасността на движението. Безопасността на движението и поведението на младите хора. Знаеме, че младите са бъдещето на Европа, богатството на Европа така че, когато говорим за идентитет, за ценности, трябва да разглеждаме и, и поведението на младите. Нека не забравяме, че младите като че ли са малко по-материалисти от техните родители. И ние като комисия, като а, хора, които вземат решения, трябва да отразиме състоянието на нещата. Що се отнася до 2020, разходите, които споменахме, ние трябва да не отстъпваме от позициите си. Ние сме представители на нашите избиратели и не трябва да отстъпваме пред бюрократите. От нас зависят насоките. Ние ще очертаем политическите насоки, които ще позволят на гражданите да имат свободен избор по Що се отнася до младите, едно време аз бях член на една политическа партия в Франция, която имаше е, своята младежка секция и в, за младежката е, секция беше необходимо или човек да бъде под 30 години, или да е бил на по-малко от 30 години. Така ще малко така малко странно беха нещата. И обикновено едно време, когато се казваше, а много сте млад, за да правите политическа кариера, и един хубав ден ви казват, а не, вече сте много стар. Е, Сидония, първо бих искала да благодаря на всички онези, които допринесаха към дебата. Аз с, с голямо внимание изслушах всички изказвания. Струва ми се, че мога да разчитам на подкрепа на колегите. В някои ваши коментари и бележки бяха съвсем конкретни. Аз наистина ще ги включа в, в по-нататъчната работа. Да спомена ли някой от тях? Имам ли, разполагам ли с време? Да. В бюджет 2011 не може да се е, оформи без да видиме всички ограничения. Вярно е, че има Вярно, че мар, маржа е много малък, но, но може би трябва да имаме е, смелостта да преразгледаме на нещата и да видиме къде просто в коя област не са освоени достатъчно средства и да ги отнемеме. Да видиме откъде просто могат, можем да вземеме парите, как, какво можем, до каква степен можем да разполагаме с фондовете, където да речем има някакви средства, които не се използват и така нататък. Всичко това е свързано и с казаното от господин Готманис през последните години. Е, сме свидетели е, на трансфери от някои бюджетни линии, нали, средствата се прехвърлят от тях, но никога не сме си задавали въпроси защо тези бюджетни линии всъщност е, разполагат с толкова средства, защо се отпускат толкова много средства, които не се използват. Така че наистина трябва да бъдем много внимателни и много разчетливо да проверим откъде може да е, вземем средства. Графика. Графика е нещо много важно. Ако погледнем графика, мисля, че ще трябва да добавиме някои аспекти. Аз съм абсолютно съгласен с Гюнер. бих искала да се обърна към комисията и да я, при, да я призова да даде своите становища по графика. Какво примерно става с е, становището по изпълнемостта, дали комисията разполага с достатъчно време, за да разгледа нашите искания, промени и да изработи съответните, е, да направи съответните изменения. Е, испанския или испанската е, колега зададе един много важен въпрос. Е, мисля, че добре е да се разпредели работата равномерно в рамките на цялата година. Да. Като по-голямата дискусия трябва да се организира в първата половина на годината, така че А, разбира се, ако искаме да внесеме индивидуални изменения, можем да ги внесем през септември, да ги изработваме през лятото, но не там е... Не, не, не, не това е целта на замене. Разбира се, много други. През август може друг, много други неща да се правят. Да, прав сте. Не, просто трябва да работиме в тясно сътрудничество с специализираните комисии до юли, да бъдем дисциплинирани, да бъдем реалисти, когато предлагаме изменения. Защото нямаме вече два шанса, имаме един шанс. Не е като в миналото, така че трябва да бъдем много дисциплинирани, трябва да бъдем реалисти, има едно единствено четене, така че нещата трябва да са изпипани. Е, трябва да е, изискваме и от специализираните комисии да бъдат много дисциплинирани. Така че разчитам на сътрудничеството на всички в тази област. Не искам да навлизам в академични спорове, какво означават, е, какво млад, до кога си млад и така нататък. Но аз лично смятам, че е, младите хора, младеща, това е ресурс, това са ресурси, едни ресурси, които са на изчезване в Европейския съюз. Така че младите хора трябва да бъдат е, считани като ресурс, който ще създава богатството, който ще оформя и гради бъдещето на Европейския съюз и трябва да се инвестира в този ресурс. Е, от една страна, да си, да си млад е, не винаги е много лесно, има и трудни периоди, периода предимно преходния период между образование и трудовия пазар. Това е един много важен момент в живота на младия човек и тогава трябва да помагаме. В тези моменти трябва да помагаме на младите за едно, за едно по-плавно преминаване към следващия етап. За това споменах и мобилността, програмите, които се изпълняват, които съществуват от години, като програмата Ерасмус и а, може би трябва да се, да се полагат допълнителни а, усилия за взаимното признаване на, професионални, на професионалните компетентности, мобилност на стъжанти, за найчи. Така че, нека не забравяме, че класическият цикъл образование, труд, пенсиониране вече не е същия, че хората, нещата се променят, защото много често в е, течение на живота си хората напускат работния трудовия пазар, връщат се към обучението, връщат се отново към е, труда. Е, като че ли обучението и образованието остават циклични. От една страна е трудно да се напусне трудовия пазар и после да се върне човек. Понякога е така че трябва да се, трябва да се създадат допълнителни условия за тази мобилност и това не касае само съвсем младите хора. Така че това са едни предизвикателства, пред които ще бъдем изправени и за които трябва да търсим решения. Благодаря, Сидония. Мисля, че всички. Е така се радваме и на начина по който представихте нещата. Ние всички а, е, ще ви подкрепиме в работата ви в тази ключова година. Сега минаваме към бюджета на другите институции. Елга. Политически, политическите аспекти на бюджет 2011. Merci, благодаря. Ще започна първо на родния си език и искам предвид на господин Богров и неговите политически позиции да кажа, че ако наистина е така, както той твърди, че Европейския парламент е наложил всички свои приоритети, то тогава бюджета ще изглежда по много по-различен начин, отколкото сега. Мен ми се струва, че трябва правилно да определяме мащабите. И втората ми бележка е свързана с казаното от колегата Бюге. Аз мисля, че и предвид дебата за размера на парламентарния бюджет, който водихме миналата година в седмица в Страсбург, трябва да си припомним още веднъж стратегическата ситуация, в която се намираме. Какво означава Лисабонския договор за бюджета на комисията и в частност бюджета на парламента? Аз мисля, че доколко можем да имаме успех е друг въпрос, но все пак тук е необходимо необходимо политическо разбирателство по това, че след като вече е, сме приели успешно Лисабонския договор, трябва да имаме общ интерес да го изпълняваме и е, съответно на това да е, определяме нашите възможности за работа. Що се отнася до работата на депутатите и работата на комисиите, а също така и на другите служби, аз само ще кажа, политически е, нещо свързано с е, политическите отдели и библиотеката. Много често е, дебатите понякога изглеждат като дебати в Американския конгрес, обаче все пак като сравним с работоспособността на Американския конгрес, ние сме доста скромно оборудвани и обезпечени, така че това е въпрос на дискусия. По втората бележка и миналата седмица се разбрахме, че парламентарната парламентарния бюджет не трябва да превишава тези 20% или поне не в 2010 година. Искам още веднъж да припомня, че е, годината е година на парламент Агримент и е, когато е, това решение беше е, прието, тези 20% бяха без е, разширението, без статута на е, членовете на парламента, без сградите, обаче так, така да се каже, без включване на тези политици, така, политики. А, така че а, не можем да кажем, че а, сме превишавали много а, бюджета. Но а, предвид а, позицията на съвета и сега, когато се води стратегически дебат какво означава Лисабонския договор, трябва всички тези неща да ги имаме предвид, за да не. А, попадаме в някакви категории, които не превишават всякакви граници. Аз се опитах с моята сътрудничка да е, добия най-общо впечатление по това, което сега е, обсъждаме е, и неговото значение за бюджет 2011. Сега вече минавам на английски язик. Ще започна с традиционните проценти. Имаше, а, според... Това са всъщност нуждите за административния персонал и а, съответно за парламента обикновено имаме 50% от първоначалните 5. От ред 5. И имаме една оценка за 2010-2011, според която ще имаме допълнителни разходи от около 22,2 милиона евро при а, обща сума от 150 евро. И ако тази сума трябва да бъде а, удвоена, все още съществува дебат. Това означава, че имаме нужда от допълнителни 35,4 милиона евро. Милиарда евро ще имаме ли нови средства, ако имаме нов персонал? И в този случай трябва да отговорим на а, въпросите за допълнителната помощ. Какви са нашите компетенции за промяна, примерно, на нашите собствени сгради? А, това ще засегне ли и как ще засегне нашата работа? Ясно е, че всичко това е свързано. Не става само въпрос да отпуснем нови средства, но и как да ги управляваме в всекидневния ни работен живот. Вторият въпрос. Имаме на заплатите с 0,5% е предвидено в следващите 6 месеца за 2010 Имаме отпусната сума от 145 е, милиона за всичките институции. И като включим всички тези суми и а, е, включителните 14 милиона, за които най-вероятно ще се увеличи, ще имаме 51,5 е, милиона. Тоест, ние ще имаме нужда от тази сума за да приложим нашата стратегия. И това означава, че няма да има никакви маржини. И още нещо, което трябва да обсъдим. Има нови и нова информация, според която ще има връщане на суми от белгийското правителство на стоеност 85 милиона. Това са пари, които ние като парламент сме похарчили за закупуване на, на околни сгради. Това са суми, които не са точно изхарчени, но защото парламентът всъщност поиска възстановяване на част от сумите и белгийското правителство трябва да ни ги върне. Разбира се, това влиза директно в проблемите и въпросите за 20%. Ако искаме да запазим този процент, ще трябва да намерим начин да използваме тези пари. И политическият въпрос е стратегически, дали ще останем с тези 20%. За по чисто политически причини, мисля, че аргументите са добри. Мисля, че бихме могли да работим добре и съответно да се изправим пред предизвикателството на Лисабонския договор, но евентуално може да се наложат някои специфични промени. И още нещо, не най-важното, но все пак зелените, на които аз съм представител, като част от парламентарния бюджет, искат да имаме тук режима на Microsoft при развитието на вътрешния пазар ние се опитваме да се борим с този монопол, т.е. само една компания да има достъп. Именно за това аз предлагам да се промени този режим и а, други компании също да могат да участват, да си сътрудничим и ще а, приветстваме всяко предложение в а, този аспект. Благодаря. Благодаря, Хелга. Господин Воган. Благодаря, господин председател. Аз казах малко по-рано, че бюджета ще бъде сложно. Формулирането на бюджета ще бъде сложен. И не само, що се отнася до за 2011, но и за настоящата година. И виждаме също така какви са измененията по бюджета за 2010 Определено ще имаме противоречия. Те ще продължат и през 2011. Мисля, че е важно да установим нашите приоритети възможно най-бързо. За 2010, за бюджета 2010 година, така, както най-вероятно ще го каже господин Манка, ще трябва да включим и човешките ресурси, и нови инструменти, организации и също така подкрепа за членовете. Ние също така трябва да отпуснем бюджет за комуникация и други. Това са важни, важни елементи. Някои от тях, по някои от тях вече се работи. Други са те първа измежду нашите приоритети. Мисля, че е, трябва да ги обсъдим възможно най-бързо. И аз лично считам, че това са променливи величини. И всичко зависи от избора, който правим относно това как да а, похарчим нашите пари за бъдеще. Мисля, че първо трябва да се опитаме да установим какви са компетенциите ни и а, какво ще включим в нашите приоритети при процедурата по съвместно взимане на решение. И нещо друго трябва също да видим къде ще а, сложим финансирането, къде ще сложим акцента на финансирането в изграждането на нашите политики, на политиката за сградите. И е, предполагам, че ще има и допълнителна дискусия. Тук кака, говори за 20%. Аз лично смятам, че трябва да се преговаря наново по това тъй наречено джентълменско споразумение за да подобрим начина по който парламентът работи, особено след ратификацията на Лисабонския договор. Това са все неща, по които трябва да говорим, но най-важното е да проведем една бърза, ранна дискусия относно приоритетите. Благодаря. Благодаря, господин. Уважаеми колега, сега господин Фернанч. Добре, господин президент. <clears throat> Господин председател, първо <clears throat> искам да поздравя докладчика и да посоча, че можем напълно да споделим целите, които тя посочи. Имам предвид от страна на НП. Отрешаващо значение е, че ние трябва по успешен начин да изпълним нашите задачи в рамките на мандата и като законодатели това не непременно означава, че трябва да причиняваме големи разходи, но все пак трябва да разполагаме с необходимите средства, за да изпълним задачите си. Това е основният критерий членовете на Европейския парламент трябва да получат необходимите средства за работа в комисиите и с своите асистенти. И сега е много важно да се установи какви са твърдите разходи, постоянните разходи. Много е важно в тези нови рамкови условия с новия договор от Лисабон да се направят стъпки напред предвид изготвянето на бюджет в който а, приоритет има оптималния законодателен процес. Градната политика заемаше до сега една голяма част от нашия бюджет и сега е много важно тази изградна политика да бъде подложена на проверка и а, може би да бъде изцяло преработена, защото в крайна сметка тя не представлява а, за нас основен приоритет. И а, сега, по отношение на джентлманското споразумение, е, ние сами си наложихме задължението да а, бъдем под границата от 20% и а, това трябва да бъде сигнал, че както преди, така и сега да а, продължим а, тази насока до 20% и дори под 20% и а, това означава да а, заличим всички а, незадължителни, необходими разходи и е, да направим това навсякъде, е, където е възможно, навсякъде, където става дума за неприоритетни дейности и след като подложим всичко на проверка и установим какви са точно нашите потребности, трябва да установим е, какво, ако установим, че а, тези 20% са недостатъчни за оптимален законодателен процес, то тогава ние бихме а, могли да си помислим дали а, това да бъде тавана, това да бъде максималната граница 20%. Ние не трябва да подхождаме фундаменталистично, когато става дума за една институция, която след приемането на Лисабонския договор ще бъде натоварена с повече задължения на това можем изцяло да се позоваваме. Ние трябва естествено да се погрижим и за а, това, а, за създаване на а, подходяща среда и намиране на консенсус между нас. И трябва да а, се а, споразумеем а, къде а, точно в бюджета са възможни економии и ако не са възможни следващи економии, тогава ние би трябвало заедно с комисията и с съвета да а, постигнем споразумение в хода на преговори, но разбира се, трябва да умеем добре да изпълняваме нашите задачи. Господин Посташ. Е, е, е Аз мисля, че колегата Хелга Трипа наистина има много големи заслуги. Тя сега засегна и деликатните въпроси. Аз извърших едно изчисление и а, получих по-високи стоености, отколкото вие. Така че увеличаване с 3000 евро тук, за, ако е така, е, за 2011 година трябва да предвидим 26 милиона и 100 милиона или 170 милиона нарастване на разходите, които са свързани директно с прилагането на Лисабонския договор или допълнителни разходи за заплати, които ще трябва да имаме. Така че като цяло това ще бъде около 4% от бюджета на парламента. Разходите за заплати и едно подобно увеличаване на тези позиции е политически неоправдано и аз съм съгласна с това, че ние трябва да проведем една принципна дискусия за политиката на разходите. Има и още един аспект, който искам съвсем честно да внеса в тази дискусия. Между институционалното споразумение в настоящата му форма предвижда, че никой не трябва или по-скоро не бива да задава въпроси за бюджета на другите органи. Обаче същевременно ние имаме чувството, че поне в е, определени сфери има въпроси, които следва да се задат, например, дали определени сфери не могат да се управляват общо, съвместно от органите, за да се избегне преразход на средства. И още веднъж искам да се спра на това джентълманско споразумение тук става дума не само за процентния дял, става дума за проява на смелост, например, за това, че определени дейности могат да бъдат изпълнявани съвместно. И то, за да се постигне взаимодействие от економическо естество. Това е едно от предложенията, които искам да направя. Ако следващата година получим допълнителни средства от държавата Белгия, тогава е, възниква в проблемът, е, че е, това трябва да стане и през следващата година, така че ние трябва да търсим трайни решения за, по отношение на разходите за управление. Благодаря. Хелга. Искате ли да кажете нещо? Благодаря за всички коментари и е, забележки а също и за всички предложения. Представителя на НП посочи, че от една страна има достатъчно основания да останем при тавана от 20%, обаче от друга страна той не иска да бъде фундаменталист и през следващите седмици трябва много точно да направи оценка. И аз тук искам да цитирам Сидония. Когато се установи, че има разхищение на средства или трябва да се извърши преструктуриране на средства, ние трябва да се стремим да правим това това възможно най-добре с наличните средства да бъдем отговорни към тях по принципа на най-добрия менеджмент, като не губим целта от очите си, че трябва да гарантираме възможно най-добра работа на нашата институция. Това не може да бъде друга целта в случая и се радвам за работата, която ще бъде извършена през следващите седмици и месеци, както по отношение на политическия дебат, така и за добрия добрия менеджмент, за доброто управление на нашия бюджет, ще бъде важно какво мнозинство ще се формира по отношение на бюджет 2011. То ще бъде отрешаващо значение като политически сигнал и аз мисля, че тук нашите преговори с съвета никак няма да бъдат лесни. Мерси, Благодаря, Хелга. Наистина, много, многократно сме го казвали и не на последно място по време на гласуването на бюджет 2010 и корекции към бюджета 2010 година по доклад на Манка. Тази година ще е много сложна за целия бюджет и по-специално за бюджета на Европейския парламент. Защото от една страна Лисабонският договор ни налага и по политически причини ние ще го направиме да поискаме увеличение на средства, за да можем да постигнем цели. а от друга страна сме изправени пред най-голямата економическа криза, с която се е сблъскало човечеството. Така че съответно националните бюджети, европейските бюджет, е, се е, сблъскват с известни ограничения, така че трябва да разрешиме то, то, тази дилема, това, този спорен въпрос. Сега точка 8 става дума за програма за наблюдаване на Земята, система ГМА ОСС и Дамия Абат е докладчик по този въпрос. Давам му думата. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, влизането в сила на Европейския, на Лисабонския договор, новото понятие, юридическо понятие пространство или космос по-скоро превръща космическата политика в ключова политика на Европейския съюз и преди да навлеза и да наблегна на а, финансовите аспекти, бих искал да подчертая значението на системата GMOSS. Тъй като тази, въвеждането на, на тази система има пряки отражения върху живота на нашите граждани, работа, заетост, еко, екологични проблеми и така нататък. И събитията в Хаити доказаха още веднъж доколко тази област, космическата политика, може да има пряко отношение към ежедневието. Тази, тази политика създава положителни сине, положителна синергия в, и в други области, като създава допълнителни възможности, например, за малките и средни предприятия. Освен на политическите аспекти, трябва да наблегнем и на финансовите аспекти, на дългосрочните и краткосрочните аспекти, макар тези два аспекта да са тясно свързани. Първо трябва да осигуриме средства за е, започване на е, приложението на програмата е, и създаването на юридическа основа за прилагането на програмата. От 10 е, години насам тази програма беше включена в седмата рамкова програма и разполагаше с 1 милиард и 200 милиона за е, финансовата рамка 2007-2013 година. Бих искал също така да, да спомена защо съм направил изменение номер 2. Общите средства в рамките на седмата рамкова програма включва от една страна 43 милиона евро за, за а, космическите програми, плюс 200 плюс 209 милиона и 166 допълнителни милиона, които бяха отпуснати по бюджетна линия за космическа политика. Всички тези средства са проверени и договорени с Европейската комисия. От 2011 година ще навлеземе в една много по-оперативна фаза и ще трябва да намерим други източници на финансиране. Затова комисията предложи допълнителни 107 милиона евро за финансиране на някои оперативни дейности в рамките на тази програма. Бих искал да привлеча вниманието върху финансовите трудности. Първо, рубрика 1А, както вече беше казано, е рубрика, коя, която е обект на големи ограничения на... и за 2011 е, година средствата ще са бъдат 10 милиона, 43 следващата, 56 е, милиона следващата. Освен тези, те, те, тези проблеми и ограничения, които не са били предвидени в многогодишната финансова рамка, трябва да отбележиме и е, някои други аспекти, които не са били предвижени, предвидени. В програмата има и един чисто космически аспект и един а, е, аспект, който е свързан с услугите. Що се отнася до чисто космическия аспект. Някои дейности все още не са финансирани и са необходими около 200-300 милиона за финансирането на тези дейности. Така че а в краткосрочен план трябва да, да създадем една цялостна финансова стратегия, защото Естествено, нуждите са много по-големи от средствата, с които разполагаме. С функционирането на сателитите часовой 1, часовой А, Б и С. Това е за изменение номер 4. Е, този регламент не трябва да се разглежда само в краткосрочен аспект, а по-скоро в, е, в светлината на цялостната финансова рамка, е, приемането на новата финансова рамка, преразглеждането и коригирането в по силата на разпоредбите на Лисабонския договор. Бих искал също така да привлеча вниманието ви върху инструмента за гъвкавост и така наречената финансова гъвкавост. Това са едни много важни инструменти, е, които не трябва да подценяваме и призовавам съвета да не забравя за възможността да се използват тези инструменти. В е, е, става ясно, че е, краткосрочното, средносрочното и дългосрочно е, планиране и проектиране са тясно свързани. Тъпре, съгласно консултациите, които проведах с държавите членки и експерти, ще трябва да се намери решение на проблемите свързани с собствеността на инфраструктурите, с международното сътрудничество и сътрудничеството с трети страни. Сътрудничеството между Европейската комисия и Европейската агенция за космически изследвания е от основно значение. В този смисъл предлагаме създаването на един съвет по партньорство, който ще допълни разпоредбите залегнали в регламента. Този, е, тази комисия или този комитет ще даде е, е, възможност да се създаде една обща стратегия. Това не е моя измишлетина. Това е решение на държавите членки и на Европейската комисия от 2008 година, в момента в който е взето решение за създаване на а, дългосрочна финансова стратегия. В а, изменение 5 предлагам под, подобно създаването на този а, комитет като същевременно предлагам да се вземат мерки за финансиране до декември 2010 година. Трябва също така да видим какви ще бъдат временните органи на управление. Този съвет на партньорите на практика съществува, но но, но, но без да има реално действие. За това трябва да се отпуснат допълнителни средства, като се направи едно преразглеждане на, многостран... на многогодишната финансова рамка. Като разбира се обаче е необходимо да се поеме отговорност както от Европейската комисия, така и от държавите членки. И това беше е, включено и в предложението за бюджета 2011 година. Благодаря ви, е, скъпи колега. Сега давам думата на Гаран. Дюрам Фермо. Благодаря, господин председател. Замествам госпожа Херцог, която присъства в момента на друго заседание е, в, рамки, в ролята си на ковчежник. Имам няколко въпроси. А, да, вярно е, че това е приоритет от индустриална гледна точка, а, но и също така от чисто екологична а, с борба с климатичните промени. Но не сме наясно с финансирането. Тук има много фи... цифри, които ни сервирахте. Не знам дали обаче финансирането ще дойде откъде точно ще дойде финансирането? От Европейската космическа агенция или от двете а, проблеми, на, двете програми на Европейския съюз? Но ще бъде много интересно какви ще са сумите за 2011 година от различните места, от различните финансови а, центрове. Ще, а, ще има ли също финансиране по публично-частното партньорство? Не успяхме да видим общата картина за 2011 година. Може би комисията може да ни разясни малко повече а, или пък докладчика ще ни разясни, но определено не виждаме общата картина. И а, друго важно нещо имаше финансиране, което трябваше да се побере в предвидените рамки. Но има няколко милиона, които като че ли не знаме откъде ще ги вземем. Това е важно. Ако имаме 107 милиона, които ни трябват, окей, но това, това е за категория 1А, а другите и ако комисията или докладчика могат да разяснят тези проблеми, това ще бъде добре. И относно проблемите с финансовата рамка, искам да попитам докладчика по изменение 1. Мисля, че трябва да сме наясно, да сме още по-ясни, защото той казва, че това ще бъде съвместимо с таваните, ако имаме един механизъм по институционното споразумение. Но, може би ще бъде по-ясно да разгледаме, да преразгледаме тези тавани, защото май само така ще стане по-ясно. но ако някой може да ни разясни относно цялата картина за 2011 година. Благодаря, Горан. Господин Хагунд. Благодаря, господин председател. О, благодаря на колегата за великолепния доклад. Докладчикът повдигна същите въпроси, каквито и Дърхам. Аз също имам въпроси относно тази годиш, тази годишното разпределение на бюджета. Както знаете, програмата за наблюдение на Земята в момента се финансира по рамкова програма 7 и комисията иска 107 милиона ние знаем каква е ситуацията по 1А и се питам как комисията мисли да аргументира това финансиране. Какво мисли докладчикът? Ще има ли независимо финансиране? Като цяло това звучи добре, но а, може би няма да успеем да намерим тези пари. А, едновременно с това правното основание е, е напълно нормално и отново ни връща в един омагиосен кръг. Комисията иска да финансира с тези 107 милиона по рамкова програма 7, но пък от друга страна няма да намери парите. И едновременно с това в момента влизам в една операционна фраза, фаза и тя трябва също да бъде съгласувана с, с, рамковата програма 7. А, така че, нека да се спрем на този въпрос. И комисията иска още 43 милиона евро. И, и допълнително 150 милиона. Нещо, което увеличава страшно много сумите. Това са много пари. Ще бъде добре да получим това разясняване. И също така искам да попитам комисията какво мисли да прави с подготвителните действия за 2011 е, година. За сега имаме 5 милиона евро, които въобще не са споменати по тази линия тук в контекста. А приготовленията ще започнат тази година. И ако имаме 150 милиона, които се отпуснат тук, мисля, че трябва също така да ги, да следим внимателно какво ще стане с тях в междинния доклад по рамка програма 7. Определено имаме нужда от допълнителни разяснявания. Определено имаме много предизвикателства тук. Благодаря. Раймер Бъг. Последните бележки на колегата Едлунд ми дават повод още веднъж да взема участие в дискусията и да задам един въпрос към комисията. Ние не само в рамковата изследователска програма и навсякъде при многогодишните програми имаме проверка на всяко полугодие. В края на 2010 година ще бъде направена такава проверка като част от политическото споразумение, което е постигнато в процедура по съвместно вземане на решение или консултация. Аз искам да науча, ако не днес, то през следващите дни, от комисията как в съответната генерална дирекция ще се прави оценката на бюджета и оценката по същество на полугодие и как комисията смята да се занимае с тази тема и дали възнамерява да предостави това изцяло на парламента. Oui, merci Reimer. Alors, благодаря, Емер. За сега няма комисия. Е, е, е, ю, юри, юридически, да, административно до известна степен, от политическа гледна точка не, защото парламента трябва да се произнесе следващата седмица. Така че аз не мога да, съз... да задавам политически въпроси на комисията, но ще задам технически въпрос на комисията. Както спомена докладчика и както подчертаха Гърен и е, Райнер, ако в следващите седмици не получиме допълнителни подробности от страна на комисията, то в нашите становища ще казваме следното. Чудесен проект, но няма средства. Ние сме е, съгласни тази, този проект да се осъществи, ако обаче се внесе изменения в финансовата рамка. Така че нещата не, няма да бъдат по-различни. Сега има някои недоразумени или известни проблеми с, с средствата. Е, допълнително партньорство с ТВЕН ЕК, е, партньорство, публично-частното партньорство и частта, която е, комисията ще трябва да отпусне. Е, през 2011 година. Тук в залата трябва да има представители на комисията. Могат и те да отговорят на този въпрос или евентуално да помолиме доклад, док, докладчика да влезе в а, връзка с комисията и след това да ни предостави в писмен вид необходимата информация, информация, която би била полезна за гласуването. Измененията трябва да се е, внесат до края, до края на другата седмица. Ще гласуваме на 4 марта. Така че не е спешно, но все пак като е добре да разполагаме с необходимата информация своевременно, господин генерален директор. По първата точка. Комисията в момента не, не прави предложения, когато когато не може да ги финансира. Тоест, може би нашите предложения за финансиране не, не, не срещат вашето съгласие, но... Но когато правиме предложение, ние винаги осигуряваме и съответното финансиране е, на основата на това, с което можем да разполагаме в бюджета. Същото въжи и за е, програмата за космически изследвания. Разполагам с известни цифри, но е, мисля, че би било малко сложно, малко е, скучно. Така че аз бих ви предложил да ви да ви да разпространя в писмен вид е, различните начини на финансиране на научната дейност, от друга страна оперативната дейност. Тези 107 милиона мисля, че просто би било много по-целесообразно и по-лесно да ви раздам в писмен вид тази информация. Що се отнася обаче до, този, до тези 107 милиона, 22 от тях е, се е, използват е, върху, на основата на неосвоени средства, някой зададе въпрос, но при всички случаи наистина аз е, мисля, че най-добре е да ви раздам информацията в писмен вид. Благодаря ви, господин генерален директор. В бюджета най- е, най-скучното са цифрите. За съжаление, това е и най-важното, така че ще трябва е, да, да, да си да намериме начин и, и повод за усмивки и смях. Господин Абат, искате ли да кажете какво мислите по е, изразените становища? Да, благодаря на колегите за коментарите. Благодаря също така и на комисията за уточнението относно 107 милиона. Искам обаче да подчертая, че има два, две фази в тази програма. Първата научно-развойна дейност, която отговаря на 209 милиона, т.е. имахме 166 милиона, плюс 43 милиона от а, рубриката а, Космос. И 166-те идват а, от стандартната бюджетна линия. И имаме програма, която влиза се от 2011 година, операционна фаза, която, по която добавяме 107 милиона и ще има една сума от 10 милиона по 2011, 41 2012 и 53 за 2013. За 2007-2013 имахме една сума от 1,6 милиарда евро и после 1,2 милиарда евро през 2000, е, за периода 7-2013. И а, остават също така а, една, остава една друга фаза за научно-развойна дейност, ето оперативната фаза. И имаме нужда от синтеза с конкретните цифри, за да ви кажа вече по-конкретно до каква степен можем да финансираме тази политика. Благодаря, колега. Моля, напишете тези цифри. Представете ги в писмен вид, за да можем всички да ги консултираме и да се произнесем. Напомням, че крайният срок за измененията е 2 февруари. Гласуването в нашата комисия е 4 март и а, гласуване по, в ИТРЕ ще бъде 17 март. Това е по точка 8. Жан-Люк Деян щеше да закъсне. Обещах му, че ще му дам думата след в 5 часа, сега вече 5 е и 10 и а, ще му дам думата, за да изслушаме неговата политическа компетентност по това как се изчислява брутния национален доход. Знам, че във Франция с нашият президент. А, така както и Непал, ние оценяваме и изчисляваме вътрешното брутно щастие. А, и снимайки предвид, че в Непал, примерно, половината от населението е бедно, другата половина е в затвор, много лесно се изчислява. Жан Люк. А, да, ако трябва да изчисляваме щастието, а, ще има да чакаме още за, тъй като само за брутния национален доход чакахме 10 години. И така, както казах, това е досие с дълга предистория, защото правното основание беше а, направено през 1998 година. Имаше вид изчисление на БНД според ресурсите, така наречените собствени ресурси на Съюза – и целта беше да се въведат част от услугите, осъществени от финансовите институции, нещо, което наричаме финансовите посредници, косвено измерените услуги на финансовите посредници, така наречените ФИСИМ. Имаше правила, които трябваше да бъдат приети през 2005. -та. После решихме, че ще има една пробна фаза, за да видим какъв ще е ефекта и най-вече да видим има ли вероятност от промяна при изчисляването на БНД. Тази фаза протече и комисията счита, че резултатът от пробния период е интересен. И съответно предлага да се въведе този елемент в изчисляването на БНД. До сега мисля, че няма проблеми, че бихме могли да продължим същата насока. Комисията, следвайки своята собствена логика, предлага да се въведе този елемент от 1 януари 2005 като си им предвид, че правното основание влиза през, в сила през, 2000, през 98 и че пробният период течеше от 2005 а, и се, решението а, е с единодушие, взето с единодушие от съвета и подкрепено с мнозинство от парламента. Но има известно противопоставяне за влизането в сила с задна дата на този процес. Това е напълно разбираемо. И в съвета се постигна едно споразумение, според което да, това изчисляване да влезе в сила от 2010 година. Не мисля, че а, е толкова проблематично, от коя година ще влезе в сила, че да влизаме в спорове, дали да го направим 2005 или 2010. Така че предлагам да а, гласуваме за предложение на комисията и съответно да по-крепим консенсуса в съвета за влизане в сила 2010 година и да не се караме относно влизането в сила с задна дата. Благодаря, Жан-Люк Бюрен. Имам въпрос по същността на това решение и правната основа. Вие казвате, че това е наше решение, значи Значи няма нужда от ратификация, но ако е, и се, се, се изисква изпълнение, т.е. Е, от нас се иска само становище. За какъв вид е, решение става, става дума от правна гледна точка? Обсъдили сме въпроса с правната служба и като че ли е, е постигнато е постигнат консенсус, че от парламента се иска становище. Така че аз мисля, че е по-добре да наблегнеме на подобен подход – И трябва да а, така, да, да, да следваме казаното от комисията. Става дума всъщност за един по-скоро статистически, отколкото изпълнителен подход. Благодаря за това обяснение, така че, значи, ще, ще, ще решиме, че, че това решение има статистически характер, а не е е, в, е, от областта на собствените ресурси. Мисля, че предложението на докладчика е абсолютно разумно. Едва ли някой ще е, влезе в, в битка, за да преразглежда различните показатели за изчисления на БНД от 2005 година. Мисля, че докладчика е прав, че това трябва да влезе в сила от 2010 година. Разбирам, че Европейската комисия бърза и иска да знае на каква основа трябва да изработва този бюджет и да прави тези изчисления Юта. Благодаря. Искам да задам въпрос, за да не се постигне някакво недоразумение. Мисля, че се дължи на превода. Жан Люк каза, че това не е чистата статистика. Променя се основата за изчисление. Всъщност се включат повече неща в основата за изчисление, отколкото преди. Тоест не става дума за чиста статистика. Иначе в действителност ние бихме имали ко десизия, така че би следвало да започнем всичко отново. И и а, сега, а, някои от вас си спомнят, а, че а, всичко това ние вече сме го правили. И а, точно а, при а, този сюжет а, това а, не води до никъде. Едно е ясно. Аз мисля, че комисията може да потвърди, че и и тя точно за това иска а, изчисления с а, обратна дата, защото това ще означава повече а, за европейският бюджет. И за това съветът настоява едва през 2010 година да влезе това в сила. Аз мисля, че тук ние няма да спечелим и за това, както Жан Люк току-що каза, аз няма да се боря прекалено много за това, но още веднъж повтарям, не става дума за чиста статистика. Да, да, разбира се, последиците са огромни. Вижте какво става в Гърция. Така, значи Жан-Люк направи предложение. Срок за внасене на измененията 4 е февруари, гласуване тук в комисията на 23 февруари и на първото пленарно заседание през март ще се гласува така, че Европейската комисия ще може да разполага с решението своевременно. Сега минаваме към точка номер 10. И Юта ще вземе думата вместо Едит Херцог. Така е, нали? Така е. Да. Става дума за структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми. Благодаря. Знам а, защо имаше известно колебание у председателя, поради факта, че е, в е, дневния ред е посочена Еди Херцог като е, докладчик по това становище, свързано с новите правомощия във връзка с Галилео и защо Едик Херцог? Защото тя е нашия постоянен докладчик по Галилео, обаче тук Става дума за един сюжет за онези, които е, имат е, работа с агенциите и това съм точно аз, защото тук става дума точно за тези агенции. Казвам веднага, о, още в началото, че следващата седмица ще има писмен документ и тогава Извинете, не, а всъщност да, през следващата седмица и а, на следващото заседание вече ще разполагаме с този документ. Аз искам да ви припомня, че тогава, когато Галилео все още беше за започнат и съществуваше като проект по публично-частно партньорство, ние бяхме решили да има орган, който напълно независимо от комисията да администрира и оценява определени неща по тази програма Галилео. Сега Галилео вече не е проект в рамките на публично-частно партньорство, а напълно европейски проект. И след това ние казахме, че този орган, който трябваше да работи независимо от комисията, няма никаква стойност. Държавите членки на това място, т.е. по този повод, не настояваха повече да съществува такъв напълно независим орган и комисията съвсем основателно посочва, че Междувременно тя е трябвало да приема много повече указания, отколкото ако това беше проект, който беше осъществяван извън рамките на европейския бюджет. За това комисията сега ние повече от веднъж през последния мандат тези, които бяха в бюджетната комисия миналия мандат, си спомнят, че ние повече от един път, т.е. няколко пъти сме апелирали към комисията да представи променена структура за агенцията по Галилео. Това направи сега комисията и ние ще вземем отношение по това с редовен документ на следващото заседание на комисията. Аз е, мисля, че е, ние ще внасяме изменения винаги, когато това е необходимо. В случаите, когато комисията не е предвидила нещата, имам предвид изменения във връзка с агенцията, а до тогава защо, е, по каква причина се занимаваме с това. Това исках да обясня. Благодаря. Благодаря. Никой не иска да се изкаже по този въпрос, така че благодаря на Юта. Целта на доклада е да се приспособи процедурата към структурата на агенцията. Знаете, че по инициатива на Европейския парламент, т.е. на предишната е, комисия по бюджета, са намерени средства от бюджета, но това е първата а, е, про, програма а, е, от този тип, така че ние доста се така лутахме преди да намериме правилния модел, правилната формула, така че комисията и ИТРЕ, доколкото разбирам, която е коми... водещата комисия, ще гласува на 4 марта. А... И след това ще приемеме становището на Юта. И сега минаме към последната точка от дневния ред за днес след обед. Точка 9. Райнах, който ще тя ни представи няколко точки, свързани с Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Комисията на 22 януари представи три предложения за мобилизиране на средства от Фонда за приспособяване към глобализацията – това са три отделни предложения и с тях комисията искаше да отговори на а, нуждите на комисията по бюджета, а именно на нашето желание нещата да не се представят в пакета под формата на три различни предложения. Доколкото знам, ще има още 15 други предложения за мобилизиране на средства от този фонд. Е, това, което искам да обсъдя в момента е, че на 27-ми комисията по заетост, още през тази седмица, значи, ще представи своето становище и е, то ще бъде много е, детайлирано, много прецизно, така че и на следващото заседание на комисията преди гласуването ще можем да се позовем на коментарите на комисията по заетост. на мене ми направи впечатление нещо във връзка с графика. Имаме, както казах, три предложения. Две от тях са от Литва. Става дума за строителната промишленост, загуба на работни места във връзка с индустри... в индустрията за изграждане на хладилни съоръжения и след това Германия. Там преди десетилетия се произвеждаше една разкошна кола. Виждам, че германските колеги се сме знаят. И е, още е, това, което е представено като дизайн е, преди 30-40 години е било наистина невероятно. Обаче това са спомени, които е, човек е, винаги. Е, е, чувства, когато стане дума за тези теми сега. Комисията от 23 юли до 23 септември е, предвижда а, сроковете и още един през август. Аз искам още веднъж да чуя от представителя на комисията какви са причините за това, защото доколкото виждам а, първото предложение от Италия а, хладилни съоръжения има за предмет 600 засегнати лица от 460 които трябва да получат такива средства и също става дума за задействане на клаузата за изключение, защото тези лица са били засегнати в две фази и от друга страна трябва да посоча, че тази дерогация наистина може да се приложи, както на английски се казва 2C и and B are not entirely met when redundancies have a serious impact on employment and the local economy. And, äh, Litauen hat И Литва, както казах, още веднъж посочи, че е, става дума в региона за е, подобни случаи в текстилната промишленост, където Европейския фонд за глобализация е показал съдействие. Така че е, виждате, че е, трябва, ако гледаме коректно на нещата, тази дерогация наистина да действа, имайки предвид за тези 200 хиляди евро от 360 хиляди евро. Това, което ми прави впечатление, че предвид това, което беше казано за Литва, 600, около 600 са засегнатите лица, 480 също в строителната промишленост. Това е включено в допълнителното досие. Прави впечатление, че възоснова на член 2 Б 1612 са засегнатите лица в 128 предприятия. Виждате, че броят на тези лица е разпръснат в доста предприятия, но много малко ще се ползват от помощ. Виждате от една страна цифрата е голяма, пък всъщност от е, е, помощ ще се ползват е, някъде около половината. Искам да попитам комисията откъде са получени тези цифри, какво се е случило с останалите и защо тези цифрови данни толкова много се различават. В втория случай, докладван от Литва, става дума за 1,18 милиона евро и това беше представено на 23 септември, два месеца по по-бързо са обработени данните, отколкото в случая, който аз посочих първоначално. Аз тук искам малко повече пояснения. И сега третия случай Германия. Две фирми, които така да се каже са засегнати от един и същи проблем. 2674 души персонал, другата 6,199 милиона е помощта в рамките на обичайните условия на фонда за на глобализационния фонд е, и е, аз е, бих искал да видя каква ще бъде реакцията на следващото заседание, защото с документите по този случай се запознах тази сутрин, но би било добре комисията да даде отговор на настоящия етап. Благодаря. Господин Авро поиска думата, но може би а, той ще може да каже малко повече.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 Нищо не може да се добави е, показаното от докладчика по тези три случая и без да се намесвам в е, е, факта, че края на април комисията ще трябва да се занимае с фонда за приспособяване към глобализацията, аз трябва да посоча, че през миналата година имаше едно вълнообразно развитие при този фонд и много често имаше фалити на предприятия в Германия, например например, се очакват 20, които създадоха огромни проблеми, така че аз не съм сигурен дали ние сме единствените в Европа. И тъй като има представител на комисията, можете ли да ни дадете преценка как в бъдеще ще функционира всичко това, предвид нулевия резерв, който имаме и също така, че средствата в този фонд са от трансфер. Няма някакъв резерв, заделени средства, които да са предвидени за бъдещето и затова ми е интересно да разбера как смятате да процедирате. Не може може да съществува а, право, а, имам предвид и аграрната а, обща сълсотопанска политика, а, така че бих искал да науча какво смята да прави комисията през следващите месеци. Благодаря. Аз имам въпрос към докладчика, евентуално към комисията. В второто а, досие а, се говори за строителни дейности. Имаме един а, фон за приспособяване към глобализацията. Така че, като че той е по-скоро е насочен към индустриални браншове, които са засегнати от чуждестранна конкуренция. А, строителството, най-вече е осъществявано от малките предприятия, не е подложено на чуждестранна конкуренция. Ние Естествено, бихме подкрепили това, но а, дали наистина този инструмент е адаптиран към проблематиката в случая? Комисията в това отношение иска ли да ни даде някакви коментари? Моля. Благодаря, господин председател. Ще дам две или три обяснения. И може би ще помоля колегата от Генерална дирекция по заедостта да, също да се намеси. Първо, относно изиск... искането от страна на Литва и сроковете за вписване на подобно искане, искане, което беше представено 23 юли. Имаше едно първо такова искане много преди това. И второ искане на 23 септември. Отговорът е много прост. Имаше голям брой технически детайли, които бяха необходими, за да напреднем по досието. И тези детайли бяха поискани от литовските власти. Но отговорите дойдоха много късно. Именно за това ние не можахме да обработим по-бързо това досие. Просто ние нямахме, не разполагахме с нужната информация, за да приключим с досието. И а, нещо друго. Колегата предполагам, че ще ги доточни тия неща. Но намираме се в един случай, който вече сме обсъждали тук а именно разликата, която съществува между броят на работещите, които са били директно засегнати от мерки, свързани с съкръщаване във връзка с економическата криза и работещи, които могат да получат помощ, като си има предвид, че някои от тях вече са намерили нова работа. Следователно нямат нужда от тази помощ. Но предполагам, че колегата от Генерална дирекция за заетост може да каже повече и да даде уточнения по специфичните случаи, ако позволявате, господин председател. Да. Благодаря, господин председател. Както знаете, е, държавите членки имат 10 седмици да подготвят е, молбата си след първоначалната молба. Те трябва да съберат всички данни и да видят е, кои ще са мерките, които евентуално ще се приложат. Държавите членки получиха все по-голям опит при прилагането на този фонд, използването му. И те разбраха, че ако включат най-големия брой хора в пред... първоначално предвидения бюджет, това ще е най-добре за тях. Те са те правят много бързо интервютата разби... с работещите. А, опитва се да видят какви са бъдещите им планове и как евентуално какви мерки да вземат, за да им помогнат набелязаните категории работещи са тези, които вече са правили интерес да участват в програмата. Другите, дали, може би, а, са намерили друга работа или са решили, че е дошло време да се оттеглят, така че не проявяват интерес към тези мерки. Ние а, Бяхме запитани също какви молби ще и колко наброй ще очакваме следващите месеци. Има различни случаи при различните държави членки. За сега имаме сравнително малко. Но колко от тях ще се материализират, така се каже, ще се превърнат в реалност, това не можем да кажем. Това зависи от държавите членки и техните решения. Но знаем, че миналата година получихме 29 моби и от тях едва половината са се реализирали. Така че ние определено разглеждаме всички моби и съответно и новите, които постъпят. Относно строителството, вярно е, че по принцип това не е директно засегната от глобализацията индустрия. Но като се преразгледа регулацията миналата година, според нея, по време на кризата, която според тази регулация ще продължи до края на следващата година, тези, които са директно засегнати от световната криза, също могат да бъдат включени така както и тези, които са включени поради а, търговски проблеми, свързани с, а, с глобализацията. Господин докладчик? Не, нямате забележки. Добре, това е първата ни, първата ни умяна на мнения и те първа ще имаме възможност още да дискутираме. Ако няма други желаящи да вземат думата, закривам заседанието. Продължаваме утре в 9 часа. Моля, бъдете тук точно на време, защото ни предстои гласуването и съответно ще трябва да гласуваме. За съжаление. Също така, тук сега задържам координаторите, а също така и докладчиците за бюджета 2010 и 2011 господин Манка най-вече, защото а, имаме нещо неочаквано в дневният ред. И съответно членовете на бюрото, на бюрото, които могат да останат, също да го направят. Благодаря.